часа. Заседанието продължава утре, вторник, 4 февруари от 9 до 23 часа. Дневният ред е публикуван и на интернет страницата на парламента. Прекъсвам заседанието.